Colleagues, can I bring the meeting to order? First of all, before you have the... Uh, е, да приемем дневния ред. Имате ли възражение? Чудесно. И одобренията на протокола от 5 септември. Възражение няма. Добре. Добре. Искам да приветствам една малка делегация от Европейската федерация на туризма и железопътните превози. Добре дошли на нашето заседание. Следващото, следващата точка, това е точка трета, проект на, за регламент за изпълнение на комисията относно проекта регламент за изменение на регламент 216-2008 година за изисквани административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с регламент 216. Искам да ви припомня, че ние подкрепяме, че ако подкрепяте отхвърлянето на предложението на комисията, гласувайте с да. А ако подкрепите предложението на комисията, вие трябва да гласувате с не. Ясно ли е това? Добре. В такъв случай. Нека да гласуваме. Не, извинявайте, нека направим проверка правим проверка на машината за гласуване. Гласувахте ли? Моля. Край на гласуването. Всичко функционира добре. Сега гласуваме наистина. Моля, гласувайте сега. Has everybody voted, Mr. Sassoli? Are you for? Господин Сесоли, за или против сте? Добре. В такъв случай приключваме гласуването. И е, проекта за регламент е прият с 31 на 20. Could I, could I just remind people... Искам да ви напомня в рамките на тази еуфория, че този че това гласуване трябва да се приеме и, в пленар, и от пленарна зала, така че моля помнете това. В момента нямаме дан, дата за това гласуване, но нека подчертая, че ако в пленарна зала се подкрепи предложението на комисията, то статуквото ще бъде възстановено с първоначалното предложение в законодателството. Четвърта точка, това е регионална марка за качество към по-добри практики в економиката на селските райони. Докладчик е господин Рубикс. Господин Рубикс, ще ви помоля да изчакате за момент, докато нашите колеги напуснат залата. Okay, regional quality branding. И така, регионална марка за качество, докладче господин Рубикс. Имате думата, господин Рубикс. Регионалната марка за качество на регионално равнище е много важна цел от гледна точка на туризма. Този процес поощрява партньорства между предприятия и райони в областта на туризма. Може да се наблюдават нов вид развитие, може да се поощрят локалните, местните промишлености. С този текст се увеличава привлекателността на регионите. Освен това, регионите могат да станат по-интересни. Регионалните марки за качество могат да допринесат за това, да се създадат нови видове туризъм, като например екотуризмът, велотуризма, промишления туризъм. В същото време регионалните марки за качество не бива да, трябват, е, да, да, не бива да трябва да стават допълнителни марки за качество, не бива да се осложнява системата на марки, по-скоро функцията на тази марка трябва да е допълваща. С тази марка може да се поощрят развитието на регионални проекти, да се поощри развитието на местната общност. Важно е сътрудничеството между регионите се укрепване на местния туризъм. Важен е обмена на мнения и информация между регионите. В този контекст могат да се започнат не обмен на добри практики и проекти по обучение. Естествено, тук са важни да се определят целевите групи. В селското стопанство имаме определени стандарти, които са подсигурени със съответните марки, а, например качество на храните, безопасност на храните, происход на продуктите. И тук е важно марката, регионалната марка за качество да защитава определени стандарти, имам предвид екологичните и социални аспекти на регионите. Местните продукти са специфични продукти и те трябва като такива да отговарят на заложените стандарти. Техните качества отговарят на качествата на региона. Това са специални качества. Може да става дума за едно качество или за повече качества, но това са характеристики, които отличават тези продукти от друга група продукти, които са подобни на първата група. Марката показва как трябва да се използва продукта и каква е неговата история историята на продукта трябва да е поне 25 години. Има предложение на комисията за сертификат в областта на туризма, но в парламента това предложение ще дойде вероятно през следващия мандат. Искам да подчертая, че сферата на туризма е много важна за развитието на селските райони. Е, повишава се жизнения стандарт, повишава се разнообразието в селскостопанските райони, увеличава се заетостта. Туризмът може да спечели много от подобни инициативи. Марката може да даде принос за развитието на промишлеността в региона. Но създаването на нови марки за качество не означава непременно добавена стойност. Трябва да сме внимателни и с а, тази мисъл приключвам. С интерес очаквам вашите предложения. Благодаря господин Дантон от името на НП. Благодаря, господин председателю. Докладът на колегата за тази комисия има това предимство, че насочва разисквания преди, разискванията преди всичко към туризма. Е, това ми се струва е, повече излизане извън от е, обхвата на първоначалния доклад. Но е необходимо тук да се отразят и нашите разисквания за туризма, които сме провеждали в тази комисия във връзка с доклада, например, на колегата Фиданца. Стремим се е, да укрепим образа на Европа в света и идеята, че Европа предлага качествен продукт. Това ще допринесе да се изясни и представата на туристите за нашата дестинация. Като съществен елемент ще бъде, разбира се, и етикетът за качество. Би трябвало обаче да сме сигурни, че продуктът е наистина с високо качество от всяка гледна точка. При сегашното състояние на проекта ми се струва, че трябва още малко усилия да положим, за да кажем, що е то качество на туристическия продукт. Това мога да допринеса в разискванията, колеги. Thank you very much, Mrs. Благодаря, госпожа Айало Сендър. Благодаря. Аз също искам да благодаря на нашия колега за, неговата, за неговите усилия, за неговото становище. Смятаме, че тази инициатива ще увеличи заетостта в селските райони. А всички послания които се изпращат в сектора, са винаги свързани с реформата на общата сълско-стопанска политика. Мисля, че един такъв инструмент, така както е предложен, би трябвало да бъде добре интегриран и с другите аспекти на хармонизацията на марките за качество. Мисля, че марката може да бъде много полезна за развитието на селските райони. И аз имам предвид тук наистина хармонизиране, а не хомогенизиране, защото разнообразието тук е много важен елемент. А туристите искат да видят нещо специфично, искат да видят нови а, продукти, непознати неща. Що се отнася до транспортния сектор, трябва да вземем предвид и последствията за туризма. и услугите на местно равнище. Затова тази марка за качество трябва да използва именно местния потенциал. но искам да отправя едно предупреждение. Има опасение, че тази барка за качество в селското стопанство и в регионалния в, в регионал, и в регионите може да има определени негативни последствия. Надявам се това да не е така. Имам предвид сълскостопанските продукти. Надявам се това да е един инструмент на европейско равнище, но целите трябва да са поощряване на заетостта, на економическия ръст, на растеж. Госпожа Майснер, благодаря, благодаря на докладчика. Това е тема, която е трудна в парламента, трудна и за държавите членки. Туризмът попада под компетенциите на Европейския съюз. Ние може да развиваме с туризма, но държавите членки са резервирани. Ам, въпреки, че аз мятам, че е разумно да се помисли под каква форма може да се създава една общностна регионална марка за качество. Хубаво в предложението е създаване на платформа за сътрудничество, за обмен на мнение, но мисля, че ще е трудно комисията да предложи въвеждане на сертификат за качество в областта на туризма. Много неща вече са казани за този сертификат. Европа се опитва да хомогенизира нещата в сектора, така че да се рекламира Европа като една единна цел, но смятам, че по-добре да се обменят добри практики. Зная, че има такива групи, които са заинтересовани от такъв обмен. Говоря, например, от името на фермерите в Германия. Например, може да се организират курсове за, обре... за обучение за марке... маркетинг на регионални продукти, за това как се правят а, екскурзии в селско-стопанските райони, как могат да се предлагат а, те на туристите. А, не мисля, че хармонизиране е добра перспектива. Мисля по-скоро, както казах, че обмен на добри практики е по-важно. Е, за опазване на културното наследство, на културните традиции в селските райони, това е нещо много продуктивно и това бихме подкрепили ние. Благодаря. Благодаря. Господин Писепиев от зелените. Той не е тук. Господин Бенен. Благодаря. Аз имам определен опит в тази област и бих направил някои изменения, бих предложил някои изменения. Ще бъда кратък в своите предложения. През последните пет години преди да стана депутат се занимавах с туризъм. Имаше партньорство между ресторанти, фермери и туристически организации. Опитахме се да създадем бранд, марка, която се основаваше на регионалните качества Опитвахме се да обвържем продуктовата верига така, че да се предлагат в ресторантите местни продукти. Е, с това се занимавах с около е, се занимавах около 5 години, но за съжаление средствата бяха недостатъчни. Така че имам определен опит и на базата на този опит ще изготвя своите изменения. Благодаря. Господин Очас. Благодаря, господин председател. Аз съм положително настроен към този проект доклад. Мисля, че трябва да знаем, туризмът е свързан с производителността. Това е доклад, който се занимава с туризма, а туризмът е един продуктивен сектор, който е свързан с селското стопанство. Туризмът може да играе много положителна роля при увеличаване на растежа на европейската економика може да ни помогне да преодолеем кризата, като се запазват европейските традиции. Така че това е едно положително развитие в Европа. Съществува възможност за, понад... за допълнителни изменения, които да уточнят някои аспекти от предложението, но що се отнася до мрежи за свързване на туристическите и транспортните дейности, мисля, че това е основното предимство на доклада. Господин Морейно от името на комисията има думата сега. Госпожа благодаря много. Комисията може само да подкрепи всички мерки, насочени към развитие на селските райони, на туризма, на економиката в Европейския съюз. Но държим да подчертаем, че не може да се строи нещо без да се държи сметка за това, което съществува, мислейки за неговото разрушаване. То се функционира много добре. Затова трябва да се стимулира регионалното сътрудничество, да се стимулира признаването на едно общо културно наследство. Това е много добре, но нека не забравяме, че имаме вече система за географски обозначения, за наименование за происход. И това е много добре освоена система в селските райони и тя много добре функционира създаването на нова система на марки и за качество може да заблуди потребителя, да наруши функционирането на съществуващите системи и да навреди на усилията полагани от години за утвърждаване на Европейския съюз като туристическа дестинация и като място годно и благоприятно за потребителите. Е, създаването на една нова марка за регионално качество е, рискува да навреди, защото преди всичко наименованията за происход и означенията за происход вече е, са добре установени. Те трябва да се познават, а те са в крайна сметка означения и за регионален происход. Те означават и региона съвсем очевидно трябва да се развива економиката в селските райони. Вече има мерки за стимулиране на тази економика, но моят призив е да се вземат предвид системите, които вече съществуват, да не създаваме нещо, което рискува да навреди на съществуващите системи за удостоверяване на качеството. Благодаря. Благодаря. Господин Рубикс, имате думата съобщение. Благодаря. Аз искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в дебата. С интерес очаквам добри предложения. Надявам се на едно добро сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Просто да ви напомня крайната крайния срок за изменение 8 е октомври и за гласуването в нашата комисия ще е 5 ноември. 8 октомври и 5 ноември. Това са двете важни дати. Следващата точка е морското пространствено планиране и интегрираното управление на крайбрежните зони. Докладчикът е госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Благодаря. Имаше изменения от различни групи, от ЕКР, от социалистите и демократите. Аз винаги много се радвам, че е, тази интегрирана политика за крайбрежните зони е провокирала такъв голям интерес. Това е чудесно, много колеги се ангажират. Това е добър знак. Има много изменения, които са конструктивни и които вървят в посоката на моя доклад, на моето мислене. Така че е, в този смисъл съм много доволна. Има и изменения, които се опитват да уточнят компетенциите на държавите членки и разликата и границата с общностното законодателство. Това беше и моята идея, че трябва да се предложи една рамка, която, въпреки че е рамка, дава възможност на държавите членки за допълнителна гъвкавост. Има изменения, които се съсредоточават върху устойчивото развитие и синия растеж. Е, тях също ги приемам, защото това е и амбицията на морската политика да използваме потенциалите, да използваме всичко това, което може да поощри растежа, но в същото време искаме да опазим екологията, природата за нашето бъдеще. Това е също. Това са неща също залегнали в политиката за моретата. Също така екологията Социални аспект и екосистемата. Това са оточнени осточнените стълбове, върху които трябва да се изгради стратегията за морско пространствено планиране. Важно е да се вземат предвид и различните структури в държавите членки на национално, регионално и местно равнище. Аз съм съгласна с тези изменения, които подчертават тази разлика. Имаше въпрос за компетентността за някои морски области. И освен това, трябва да знаем е, този, тази политика да не навлиза в области много навътре в сушата. Освен това, имаше много допълнение към членовете 5, 6 и 7. Това не е затворен списък. Това е важно да уточня. Държавите членки ще имат тук гъвкавост. Аз съм добавила е, културното наследство, опазването на природните ресурси. В този смисъл са подадени още някои изменения. А също така има изменения към член 16 за актовете за изпълнение. Е, това беше наистина нещо много важно. Как ще, изглежда компетен... Е, как ще изглеждат правомощията на Европейския парламент и на държавите членки, как да се позиционираме по отношение на предложението на комисията нещата. Сега, какво имам предвид да направя? Ще обобщя, ще обработя, ще изготвя компромисите, след което ще помоля колегите докладчици в Сянка да се срещнем на заседание, на специално заседание. В Страсбургските седмици. Ще имаме по едно заседание в тях. Гласуването ще се случи на 5 ноември в, тук в нашата комисия и желанието ми е да работя бързо с другите политически групи, защото би било хубаво да се споразумеем по този текст още в рамките на този мандат. Моят опит сочи, че когато започне един нов мандат, подобни текстове биват забравени. Много бих се радвала да имаме възможност да създадем една общо европейска рамка за морско пространствено планиране. Благодаря. Господин Кун, благодаря господин председател, благодаря на докладчицата госпожа Майснер за отличната работа и изготвения добър текст. Приемаме почти 90% от съдържанието му. Групата на ЕНП има съмнения във връзка само с някои области. Трябва по-точно да очертаем основните за нас области. Ние работим в областта на транспорта, т.е. за нас са важни морският транспорт, пристанищата и туризмът. Крайбрежните региони, които се използват в тези области трябва да са много точно очертани. Не бива така да се променят плановете за устройство на територията, че в обхвата на текста да попаднат съвсем нови региони. Разбира се, интегрираното пространствено планиране трябва да прави разлика между отделните държави. Освен това, синият растеж, който засяга морските територии и крайбрежните зони трябва да бъде развиван в положителна посока. Особено важна роля играят тук възобновяемите енергийни източници и производството на енергия в открито море. Би следвало да се споразумеем и за коридори, в които да бъдат прокарвани връзки за превоз на енергия. Трябва много точно също да се очертаят и зоните, в които се извършва добив на полезни изкопаеми. Трябва да знаем точно къде има залежи на нефт и природен газ и всички засегнати съседни държави трябва да могат да изготвят компромис. Трябва да обърнем внимание и на сигурността на морското пространство, най-вече що се отнася до сигурността на плавателните съдове. Тук трябва да отчетем и програмата Галилео. Гизина вече направи немалко за изработването на цялостен съгласуван подход за интегрираната морска политика. Благодаря. Благодаря, господин Кун. Господин Алкадрауи. Of... Благодаря, господин председател. И от името на Спирос Данелис, докладчик в Сянка от нашата група, искам най-напред да благодаря на докладчика. Благодаря му за прекрасната му работа и за много качественото сътрудничество. Измененията, които са внесени, показват общото разбиране в комисията – че тази инициатива може да бъде двигател за развитие в държавите членки, които все още не участват в подобно пространствено планиране и средство за координация за унези, които вече участват. Би трябвало тук да се направи връзка с целта за син растеж. Второ, трябва изрично да се визира крайбрежния туризъм, който е много важен за економиката там. И трето, да се проведе връзката с международното морско право и с Конвенцията на ОНЕ по морско право. Всички предложения би трябвало да бъдат насочени към това да се усъвършенства текста. И за това ние ще направим предложение за намаляване на дължината на циклите на планиране, да се преразгледа ролята на управлението на крайбрежните райони и да се допълнят някои критерии с неекологичен характер. Това е първоначалната ни позиция. Като цяло обаче подкрепяме линията и очакваме някои от компромисните изменения. Господин Вандален. Voorzitter, dank aan de rapporteur. Ehm, Благодаря, господин председателю. Благодаря и аз на докладчика. Да, много са внесените изменения от наша страна, тъй като проектът в сегашния си вид според нас е прекален. Смятаме, че държавите членки тук също имат своите задачи и трябва да ги изпълняват, а и да останат тези задачи за тях. Това бе идеята на нашите изменения към доклада. Искам да отправя една конкретна бележка към докладчика. Внесли сме изме... изменение за промяна на правното основание. Член 192 алинея 2 пространствено планиране като цяло. Може би докладчикът ще бъде в състояние да отговори и да ни каже какво мисли за нашето предложение да се обвърже правното основание именно с този текст в Лисабонския договор, който засяга пространственото планиране. Благодаря има ли други желаящи да се изкажат? Ако не, госпожа Монтези от комисията. Thanks. Thanks to... Благодаря. Благодаря на докладчика. Благодаря. Много интересни бяха и направените изменения. Бях казала, бих казала, че докладът и повечето изменения са в синхрон с подхода на комисията. Много е, малко е, са спорните въпроси и голяма част от идеите могат да бъдат лесно подкрепени от комисията. Разбира се, има изменения, които няма да бъдат приемливи за комисията и може би един от тези възлови моменти е свързан с току-що казаното за правното основание. Нека използвам тази възможност още веднъж да подчертая, че Разпоредбите на проекта на комисията няма да засегне пространственото планиране на земя, градоустройството и устройството на другите населени места. Тоест, тук има е, специфика, която е свързана с планирането на морското пространство. А що се отнася е, за крайбрежното управление, там задълженията са само е, тези, които са необходими, уместни с оглед на крайбрежната дейност. Тъй, че правното основание не може да бъде такова, че да се свърже с пространственото планиране на Земя. Правното основание трябва да е свързано с основната цел и с постигане на целта ни за син растеж. Също искам да кажа, че имаше някои коментари, свързани е, с отношенията между управлението на крайбрежните райони и морското пространствено планиране. Както много добре спомена докладчика, наистина е много важно да вземем предвид и да гарантираме връзката между земя и море. Има много дейност, която се развива е, в морска вода, но засяга крайбрежните райони. Затова е много важно в проекта да има връзка между управлението на крайбрежните райони и морското пространствено планиране, което се гради върху това взаимодействие между земята и морето. One other point. Um... Още един момент. Различни е, оратори споменаха синия растеж. Това е наистина много важен механизъм за реализиране на потенциала на синия растеж. Но трябва да е ясно, че нашите намерения са държавите членки да продължат да носят отговорността за съдържанието на плановете и стратегиите, т.е. да знаят във всеки момент и да решават какво, къде и на какво равнище да планират. Значи, тук е, не става дума за е, приоритетите измежду всичките цели. Отговорността за приоритизиране ясно остава върху плещите на държавите членки. Това може да се реши на национално или регионално ниво, но във всички случаи приоритетите са задължение на държавите членки и определенето им е от тяхна компетентност. Това е, са кратки коментари на отделните идеи в различните изменения. Благодаря, госпожо Майснер. Äh, Съвсем накратко ще взема отношение, най-вече показаното от Петър Ван Дален. Ще проверя как стоят нещата. Съгласна съм с комисията, че е необходимо да се изготви обща уредба за морското пространствено планиране, в която да бъдат включени и крайбрежните зони. Някои държави членки вече разполагат с добре функциониращи системи в тази област, в които не трябва да внасяме промени, но трябва уредбата да е насочена към онези държави, които все още не разполагат с такава система. Знам какви опасения има във връзка с това, но нямаме намерение да европеизираме пространственото планиране. То ще спада към компетенциите на държавите членки. Същото въжи и за морското пространствено планиране. На европейско равнище ще бъде зададена само рамката. Държавите членки могат да съгласуват действията си помежду си. Мога да ви дам за пример Хамбург. Там крайбрежната зона, пристанището са насред града. И ще трябва да проверим как новата уредба ще е приложима към Хамбург. Трябва тя да е изготвена така, че да се запазят вече действащи системи и да се доразвиват. Не бива да влизаме в конфликт с държавите членки, трябва да работим за постигането на крайната си цел, а именно по-ефективно и по-устойчиво използване на морските пространства. Благодаря. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 5 ноември, а гласуването в пленарна зала ще бъде през декември. Значи 5 ноември за гласуване в комисията, декември гласуване на пленарно заседание. Изпреварваме дневния си ред. Не знае дали господин пак е тук. Предлагам сега да направим почивка до 4 и 10, защото нито имаме докладчик, нито имаме докладчици в сянка. Филип не е тук. Господин Зарибе не е тук. Четири и десет. До 4.10 прекъсваме работа. Même lui n'a la base Okay, colleagues. И така, колеги, следващата точка в дневния ни ред е регламентът за пристанищните услуги. Първо четене. С ваше разрешение, след господин Флекенштайн, господин Козими ще получи думата за 3 минути. Той е от Комитета на регионите. Знае, че трябва да си тръгне в определен момент и за това ще удовлетворя искането му той да се изкаже по-бързо. Най-напред господин Бакер, след това господин Флекенштайн, след това господин Козими. Надявам се, че ще получите думата, господине, преди 5 без 15. Господин Паке, тук 10 минути е предвидено. Uh, ще се опитам, господин председателю, дори и за по-кратко. Добър ден, благодаря ви. Е, ще се опитаме да покажем диапозитивите, но разбирам също, че те са и раздадени в писмен вид. Първо, проектът на комисията не е пакет за пристанищата номер 3. Е, живи са спомените на парламента и у много парламентаристи за е, пакета за пристанище 1 и 2. Е, да, да, господин Паке, е, също и е, отворния газ е оставил спомени у нас. Да, господин председателю, този проект е много по-целенасочен и е взел предвид някои от полуките, извлечени от тези първи два опита, които цитирах да се изгради уредба за европейските пристанища, които са много разнообразни в Европейския съюз. Някои работят по-добре, други не толкова, имат различни източници на финансиране и различно управление, различно са организирани е, техните услуги и различна е степента на тяхната прозрачност. Опитваме се да намерим квадратурата на кръга. Е, отразявайки това разнообразие и давайки някаква допълнителна полза за бъдещите операции на пристанищата от европейска гледна точка. Е, ще е, откриете е, коридорите на тази карта. Всъщност те ви казват всичко. Ние се стремим да изпълняваме политиката за трансевропейските мрежи в областта на транспорта, повече от 1200 са били е, пристанищата в Европейския съюз. Опитваме се да ги доведем до един по-функциониращ е, модел от 300 пристанища с 100 възлови. Има и е, при, пристанища на е, морските е, крайбрежия, които обаче не са обхванати в този проект. Е, ние бихме е, искали да гарантираме тези входящи пунктове в системата ТЕМ-2 да е, бъдат еднакво функциониращи на цялата територия на Европейския съюз. Естествено, изхождаме и от е, акта номер 2 за единия пазар и директивата за концесиите. Тук при тези предложения има съчетание на такива с законодателен и такива с незаконодателен характер – Проектът на комисията е съпроводен и от политически документ, където специално се е, посочва какво е, става извън институционния процес е, в рамките на социалния диалог между докерите и техните професионални организации и европейските пристанища и тяхното управление. Мисля, че при подготовката на този проект най-сетне е, отбелязахме тази положителна промяна. Започна Европейския социален диалог. На 23 юни беше първата ни среща, на 18 октомври ще е следващата, за да видим как могат да се подобрят колективните трудови отношения. Е, трудовите правоотношения, впрочем, не са е, предмет на този проект на комисията. Това искам да го подчертая. Е, съсредоточаваме вниманието си върху два аспекта – прозрачност и ефикасност на пристанищните операции. И така стигам отново до това, което казвам още от самото начало за основните промени в сравнение с предложенията от 2001 и 2004 година, пристанищен пакет 1 и пристанищен пакет 2. Е, все още е, не всички е, тези промени се подкрепят от сектора. Все още трябва да продължим разяснителната си дейност. Но тук не предлагаме уникален, унифициран модел на пазарен достъп. Тук не уреждаме достъпа до пазарите. Това е инструментариум, който може да бъде избран от държавите членки и от пристанищата, за да се организира пристанищната дейност максимално ефективно, като се започне от оператора, който извършва е, услугите, до е, държавата членка, която може да прецени, че е, това е най-добрият начин за извършване на съответната пристанищна услуга. Е, достъпа до пазара на е, товарите и е, Пътническите услуги също не се урежда. Е, до голяма степен товаренето и разтоварването е, до голям е либерализирано. А по отношение на концесиите е, има акт, който предстои да бъде прият от парламента и той урежда голяма част от тази материя. Затова решихме с този проект да не засягаме товаро-разтоварната дейност. Трудовоправните въпроси, както ви казах, се разискват в рамките на Европейския социален диалог. Какви са целите? Прозрачен пазарен достъп и публични услуги, финансова прозрачност и автономия и общи е, разпоредби. Значи стремим се да усъвременим, да модернизираме пристанищните услуги, е, по-ефикасно е, да се извършват всички категории такива услуги. И а, е, тук а, е, може да се вземе е, решение самостоятелно за пълно откриване към пазара. Ще ме попитате защо тогава да законодателстваме? Ами защото точно при тези пристанищни услуги все още има множество затворени дейности, така да се каже, при които се извършват без ключови съгласувани принципи, без единна дефиниция. И а, това засяга цените. Затова проектът създава уредба, при която а, когато един а, оператор получи изпълнението на определена услуга, той да се подчинява на определени а, принципи, включително и за фиксиране на тарифата, и това да подлежи на наблюдение от регулативен орган. Финансовата прозрачност и автономия до голяма степен е свързана с инвестициите в, пристанищата и тяхното улесняване. В последни години времената са тежки, е, трафикът се стагнира, но въпреки това имаме показатели, от които съдим, че растежът предстои и там ще е необходимо да се предприемат мерки. Значи, необходимо е следователно и държавните инвестиции и частните инвестиции е, да се стимулират, а това е, налага в по-висока степен на правна е, сигурност, за да имаме достатъчно финансиране за развитие на морската си, т.е. на транспортната си политика. И последно, предлагаме система от комитети, които да гарантират наличието на равнопоставени условия между различните оператори. Значи правна сигурност и равнопоставени условия на участие на пазара ще допринесе за по-високо качество на услугите, спестявания. До 2030 година те трябва да бъдат в размер на 10 милиарда евро. В много области на дейността в Европейския съюз се реализират спестявания. По-добрите транспортни услуги също водят до спестявания и с това приключвам. Тази уредба, тази е, рамка е, не е предназначена да съществува законодателство на ниво Европейски съюз като самоцел. Бихме искали да не регулираме всички аспекти на транспортната политика, дори понякога да има необходимост. А целта ни е всички европейски пристанища да се превърнат в резултатно функциониращи портали и оттам да се благоприятства цялата европейска транспортна система и системата ТЕМ-Т. Благодаря. Сега господин Флекенштайн, докладчик. Е, Благодаря, господин председател. След първия и втория пакет за пристанищата бе изготвен трети такъв. Става дума за законодателно предложение, което ако в определени свои части бъде усъвършенствано, има всички шансове да бъде прието. Няма да обяснявам защо то е по-добро в сравнение с останалите, например по отношение на обработката на товари или социалния диалог. Ще се спра само върху някои области, които трябва да определим по-точно и да обсъдим по-подробно. Според мен е необходимо създаването на две предпоставки за успешното приключване на работата по този пакет. Предпоставки, които не са свързани с преговорите. Първо, директивата за концесиите в настоящата си редакция трябва да бъде приета и от парламента. Очаквам или по-скоро може би се опасявам, че ще бъде преработена директивата за държавните помощи. Предстои тя да бъде преразгледана идната година от Генерална дирекция конкуренция. Надявам се, че ще можем да постигнем споразумение, но съм предпазлив, тъй като съм от пристанищен град и знам какво се случи при обсъжданията на първия и втория пакет за пристанищата. Ще се спра върху пет основни аспекта. Първо, вечният въпрос за това дали следва да се приеме регламент или директива. Ако постигнем добър резултат, то мисля, че би било много по-добре да заложим на регламент в сравнение с директива. Ако приемем директива, то може би няма да постигнем някои от предвидените цели. Вторият въпрос е свързан с таксите за ползване на пристанища. Кои такси следва да бъдат оповестени и кои по-скоро засягат конкуренцията и не би следвало да бъдат оповестявани автоматично. Третият аспект е свързан с надзорните органи и комитетите на ползвателите. Можем да разговаряме за комитетите на ползвателите. Не бих имал нищо против това да се създаде един централен форум, който да представлява и ползвателите, още повече ако от това не проистича допълнителна административна тежест. А що се отнася до надзорните органи, би следвало ползвателите да могат да сезират даден орган, ако имат оплаквания от дадено пристанище. Но трябва да имаме предвид, че не можем да приложим еднозначен подход. Трябва да разгледаме различните възможности за надзор, различните възможности за въвеждане на критерии. Така няма да ни се наложи още веднъж да откриваме топлата вода. Четвъртият момент е свързан с въпроса кои действия следва да спадат към компетенциите на пристанищните дружества и кои следва да оставим на пазарите. И това е най-сложният според мен въпрос. Кои дейности засягат сигурността и не толкова достъпа до пазара? Трябва много точно да разгледаме този въпрос, което няма никак да е лесно. И петият и последен момент – Мисля, че в член 12 трябва да се предвиди определение на понятието инфраструктура. Това може да допринесе за решаването на други проблеми, които ще бъдат на дневен ред идната година. Ще говоря с докладчиците в сянка по този въпрос. Последният въпрос, който бе повдигнат е свързан с частните пристанища, доколко те следва да попадат в приложното поле на текста. От една страна разбирам онези, които твърдят, че частните пристанища не се финансират с средства от държавния бюджет, т.е. става дума за субекти, които работят за собствен риск. Но когато едно дружество има монополно положение на пазара, то за ползвателите няма значение дали това е частно или държавно дружество. Има и още някои други детайли, върху които няма да се спирам днес, тъй като не са толкова съществени. Предвиденият график е много амбициозен. На 4 ноември Докладът ще бъде преведен. На 5 ноември предстои да проведем мини изслушване, за което съм много благодарен. Мисля, че трябва да разгледаме въздействието на един подобен регламент върху различните организационни структури на пристанищата. Не бива да се впускаме в подробности, трябва да разгледаме този общ въпрос. Как ще се отрази регламентът върху пристанища в зависимост от тяхната специфична организационна структура? Разбира се, ще трябва да разговаряме с всички заинтересовани страни. Няма нужда да ви напомням това. Крайният срок за внасене на изменения е 3 декември. През януари ще има още едно обсъждане. През февруари ще гласуваме тук в Комисията по транспорт, а през март в пленарната зала. Съжалявам, че мини изслушването ще може да се проведе едва след изготвянето на окончателния текст на доклада но от него може би ще проистекат немалко изменения на докладчика по собствения му текст. ще имаме още възможности за подробни разисквания. Надявам се, че ще бъдат внесени и добри предложения за изменения, които да доведат до добър резултат. Председателят, господин Косими от Комитета на регионите. Давам ви думата сега, защото знам, че ще трябва да ни напуснете. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка и на представителя на Економическия и социален комитет. Господин Косими за 3 минути. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Обсъдихме въпросите от наша компетентност. Проведохме среща на 26 септември в комисията Котер в нашия регион, компетентна да се занимава с тази материя. имаше гласуване. Резултатите бяха на Кантар. И разбира се, становището на Котер ще бъде внесено в пленарно заседание на Комитета на регионите. Становището е в смисъл, че е, повдига спорове идеята да се приеме задължителен нормативен акт като регламент, но същевременно трябва да се акцентира ролята на държавата и на местните и регионалните органи развитието на пристанищите нита услуги. Смятаме, че една директива ще е много по-подходящ инструмент за обхващане на твърде голямото разнообразие е, в пристанищната дейност. Също трябва да се търси и баланс между частното и публичното, а и някои услуги трябва да бъдат изключени от пускане на пазара пилотни, пилотните услуги, влекачеството, в частност. Добре е да има тук наистина баланс между публичното и частното начало, в зависимост от ситуацията на държавите членки. Във връзка с контрола и надзора смятаме, че е необходимо да има система, която се опира върху националната структура. Не следва да има допълнителен орган, който просто да увеличава бюрокрацията. Смятаме, че това са основните теми, по които трябваше да вземем отношение. Становището на Котер засяга и темата за социалния диалог и принципите на прозрачност и ефикасност. И разбира се, както казах, трябва да се направи достатъчно добре връзката между публично и частно. Благодаря, господин председател. Колегата Комоцакос в момента е в Гърция. Помоли ни да кажем няколко водни думи от негово име. Приветстваме предложението на комисията трябва да отчетем и казаното от докладчика, а именно, че трябва да обсъдим някои теми. Първата и много важна за нас тема е съгласуваността с други инициативи на комисията, най-вече в областта на държавните помощи и концесиите. Държавните помощи са много важни, тъй като Комисията по транспорта няма възможност пряко да въздейства върху тях. По въпроса за това дали да се приеме регламент или директива, ние винаги се обявяваме по-скоро за регламент. Но с една оговорка тъй като ситуацията в отделните държави членки е различна, ще трябва да има и известни възможности за гъвкавост. Ако има възможност за такава гъвкавост в един регламент, то ние сме за регламент. По въпроса за това, доколко да се заложи на частното или на публичното начало, особено когато става дума за безопасността, мисля, че трябва да подходим към този въпрос обективно. Всички политически групи следва да се обединят около позицията, че безопасността не би следвало да се остави изцяло на пазара. Прозрачността, според мен, също е тема, която ще се обсъжда в много държави членки и в много пристанища. Прозрачността е особено важна, особено когато става дума за изключително предоставяне на някаква услуга. И тук трябва да изтъкнем и ролята на надзорните органи. Господин Флекенштайн, вие сте от Северна Германия, предишният ни докладчик също бе от този регион. Би ми се искало, надявам се също така, да работим активно по досието и да го доведем до успешен край. Желая ви успех! Благодаря на господин Грош, господин Дебакер. Благодаря, господин председател. Аз искам да ви уверя, че е, има е, така защитници на интересите и на някои белгийски пристанища в залата. Благодаря на докладчика и на комисията Приветстваме проекта на комисията по една проста причина. Всички знаем как се развих историята с предишните пакети за пристанищата тук в парламента. Смятам, че е време сега наистина да създадем общи правила за Европейския съюз. Макар да разбираме, че има огромна разлика между различните пристанища в съюза. Все пак сме убедени, че са необходими мерки. До сегашното така наречено меко право не е достатъчно и за това действията на комисията са навременни. Смятаме също, че този подход адхок не водеше до прозрачност, а напротив до несъответствие и до неясноти. Не, не трябва да се допуска такова нещо в бъдеще. И трябва и не трябва да се консултираме всеки, на всеки две седмици с Съда на Европейския съюз, за да сме сигурни, че правим правилната стъпка. Трябва да има яснота веднъж за винаги. Комисията настоява на свободата на услугите. Смятаме, че е много добре това да се подчертае в проекта. Откриването на пазара сред пристанищата не само ще доведе до по-голяма конкуренция и по-добри услуги, но и ще принесе за изпълнението на други политики на Европейския съюз като темте. За това ние подкрепяме напълно. Доста е ограничено предложението на комисията, много неща са изключени и за това аз искам да проведа разговор с докладчиците в сянка, например за товаро-разтоварната дейност и пътническите услуги. Трябва да, разбирам, че темата е щекотлива, но трябва да помислим дали да не ги включим. Може би има причини и за включване. Естествено, че понякога е възможно да се ограничи броя на пристанищните оператори от страна на пристанищните власти поради ограничено пространство. Но тук може да се използват и други мерки за добър контрол. Според мен наистина от централно значение е въпросът за прозрачността. Липсата на прозрачност води до сенчен, е, засенченост на е, протичащите процеси и нещата стават при закрити врата. Това не трябва да бъде така. По отношение на пристанищните такси трябва да има прозрачност, да няма дискриминация, но разбира се тук въжи и определена търговска логика. И тази търговска логика трябва да продължи да съществува и при бъдещата уредба. Автономията на пристанищните власти е от основно значение за нас. Те трябва да могат да работят по собствени търговски осмотрения. И е, Европейският съюз, да, е, е важен, обаче е, в крайна сметка търговското начало е водещо. Все още все още нищо не е казано за работниците и техния статус. Ние зачитаме социалния диалог, но той трябва да е открит и трябва да сме свидетели на напредък при неговото извършване. В противен случай трябва отново да се заемем с въпроса и да видим какво можем ние да направим, така че е, всеки работник и служител да има своите шансове. В заключение, има огромни разлики между различните пристанища, трябва да ги отчетем, но смятам, че е необходима категорична европейска уредба за пристанищата, за да бъде това, което правим в съответствие с други стратегии, за да повишим конкурентоспособността и за това мога само да кажа, че очаквам открита, пространна дискусия по тези теми. Ние подхождаме открито към тях и смятаме, че е добре да оставим лошите години зад гърба си и да дадем на пристанищата бъдещето, от което се нуждаят. Господин Зариби, благодаря, господин председателю. Винаги се изненадвам, когато видя как предложенията на комисията някой път могат да бъдат несъобразени с действителността на място. Този регламент засяга 328 училища е, трябва да вземем предвид размера и обема на дейността те са много различни в зависимост от е, спецификите на територията. И има пристанища с е, по две, три, е, с по два-три плавателни съда на е, седмица. И тук е, да се възприеме единен подход при такава разнообразна дейност неоправдано. Има пристанища частни, пристанища публични. Има пристанища, които са свързани с градоустройството, други са е, истински економически центрове. Има пристанища със собствена култура и история. И оценката на въздействието показва, че е, над 70% от ползвателите днес са доволни от услугите. За това се питам какъв е смисълът днес да караме да еволюира една система, която явно функционира и до голяма степен удовлетворява своите ползватели? А мога да се съглася с комисията обаче за прозрачността, за начина по който се определят таксите – но нека да отчетем и съществуващото в някои държави членки. Има търговски общи събрания, които обединяват всички акционери, е, присъстват е, органите е, по управление на пристанищата, боцманите, капитаните, пристанищните власти и да, Напълно съм съгласен, че тези цени, които така се договарят, трябва да бъдат съобщавани на регулативните органи. Обаче имам проблеми, защото не бива да се следва унифициране, пътя на унифицирането, вместо хармонизирането. Ние не трябва да се стремим към еднообразие, а към хармонизация, съчетаване. Пилотажа, например, вземете. Два са приоритетите. Първо, безопасността. Днес не можем да не вземем предвид съществуващите изисквания за сигурността, за безопасността. Да имаме предвид, че тук могат да се извършват терористични нападения. Второто измерение – капацитетът да се организира синдикална дейност е свързан с много тежки инвестиции. Това въжи и при влекачеството. Помислете за качеството на услугите и за ограничения обем на инвестиции. Смятам, че днес трябва да вземем предвид и спецификата на професиите, които се упражняват. Да, те се нуждаят от повече прозрачност, обаче е, не бива е, да възприемаме тотална конкурентоспособност, което може да намали удовлетвореността на ползвателите и да навреди на някои от операторите. Казва се, че ще спестим 10 милиарда е, благодарение на новата система. Откъде идва тази цифра? Нека бъдем по-прецизни. За кои пристанища говорим? Мисля искрено, че това, от което се нуждаем и това, за което трябва да говорим и с комисията, и с държавите членки, и с парламентаристите, е обемът на инвестициите, от които се нуждаем за и инфраструктура. Да се а, е, увеличи инвестицията а, е, в различните коридори, връзката между а, е, превоза по вода и превоза по железопътни линии. Това е реалният проблем. А, това е а, е, начинът да направим целия континент привлекателен. Извинявам се, че говоря за а, е, ЖП линиите. Не може да се говори за отваряне на пазарите без тази готовност за масивни, масирани инвестиции в инфраструктурата. Е, комисията трябва е, да е готова да преразгледа предложението си. Значи от прозрачност се нуждаем, но без да застрашаваме това, което съществува, като вземем предвид разнообразието на европейските пристанища и професията е, да ни подкрепи, специалистите да ни подкрепят. И на мен, както каза и докладчикът, ми се струва, че директива е по-подходяща. Нуждаем се от общи принципи, около които да се обединим по пътя на хармонизацията, а не от регламент, който да задължи всички ни еднакво. Благодаря, господин Вандален. Припомням ви, колеги, че имаме само около 20 минути, които ни остават по тази тема. Благодаря. От една страна ще кажа нещо от името на докладчика в сянка, който не е тук, и от свое име. Значи ще комбинирам. По принцип, едва пъти сме отхвърляли пакета за пристанищата – Отхвърлили сме го в парламента. Сега се опитваме отново да го преработим. Моят колега е на мнение, че комисията предлага едно общо универсално предложение, което обаче е доста бюрократично, доста тясно. Няма надзорен механизъм, Нещата са доста осложнени. Е, този пакет няма вероятно да се радва на по-добра съдба в сравнение с предишните два. Сега, моето лично мнение е малко по-друго. Аз благодаря на комисията за предложението. Мисля, че подходът е добър. Но нещо липсва според мен тук, а именно държавните субсидии и финансовата прозрачност. Тя трябва да е на лице и много добре а, оточнена в предложението. Това не е факт в предложението. За съжаление не е. Основният лост тук е финансовата прозрачност. И съвсем ясно искам да кажа, че финансовата прозрачност не бива да бъде променена. На следващо място, лоцманите. Те според, според мен, те тук не са добре включени, не са интегрирани лоцманските услуги. Добавената стойност на един лоцман е, че те знаят всичко за пристанищата, знаят всеки нанос, всеки камък, всяка скала. Става тук дума, в крайна сметка, за безопасност, така че лоцманите трябва да бъдат изключени от обхватното поле. Три, член 13 и 14 ги подкрепям. Аз бях докладчик по доклада за зелените пристанища. И с радост виждам, че комисията е взела предвид това, което бях заложил в доклада. Аз ще изляза и с някои свои предложения за изменения. Госпожа Вилс, благодаря. Аз мятам, че интересите на работниците на пристанищата не са взети предвид. Това означава, че правата на работниците трябва да бъдат опазени и държавите членки трябва да имат възможност да се погрижат за гарантиране на правата на работниците, дори когато има пренос или прехвърляне от предприятие в предприятие. Е, това е и по смисъла на директивата за концесиите, когато има заплаха за работните места. Майта политическа група се занимава и с член 10. Смятаме, че правата на заетите на работниците не са достатъчно добре гарантирани. Комисията акцентира върху конкурентността, но според нас няма нужда от този регламент. 80% от заинтересованите страни смятат, че настоящото положение на нещата е достатъчно, е задоволително. Смятам, защитавам позицията на е, Федералния съвет от 18 февруари. Заключенията са, че определени услуги на пристанищата не бива да бъдат включени в обхватното поле на регламента, като например е, услугите на лоцманите. Е, те са много специфични услуги те трябва да бъдат изключени от регламента. Аз подкрепям е, това становище, но по принцип искам да почитая, че съм против това, този регламент. Благодаря, госпожо Уилс. Виждам, че има алианс за пилотните лоцмански услуги, но добре, това си е така. Стават чудеса, господин. Сеймонс от Економически и социален съвет за 3 минути, моля. Благодаря, господин председател. Вие казвате, че това е вече третия път, когато се преработва текста, но мисля, че този, в, при този трети път може да очакваме пробив. ние одобряваме начина на работа на комисията. Няма интервенция в ръководството на пристанищата. Това е добре. Става дума по-скоро за равнопоставеността при конкуренцията. Хубаво е това, което е направила комисията в тази насока. Значи имаме едно меко законодателство, комбинирано с стандарти, с правила. Това за нас е задоволително. Е, господин Флекенштейн говори за шесте точки. Ние ги подкрепяме и смятаме, че е разумно да се изключат от обхватното поле товарите и пасажирите и след шест години да се направи окончателна оценка. Междинният доклад за по оценката може да бъде изготвен след 3 години. Но така или иначе, става дума за нещата, които са включени в обхватното поле на регламента. Ние смятаме, че пристанищните услуги трябва да бъдат включени, но изпълнението на регламента, прилагането на регламента, що се отнася до лоцманските услуги, те трябва да бъдат премислени. Лоцмана има задачата да съветва капитана. Това е неговата основна задача. Освен това, аспектите на безопасността и сигурността, те са най-важните аспекти, що се отнася до дейността на лоцмана. Ето защо смятаме, че тези услуги трябва да бъдат изключени. Освен това, дейностите по е, тегляне на буксир, е, трагажните дейности също те също трябва да бъдат изключени. Сега, член 17, този независим орган, всъщност комисията има функцията да контролира дали държавите членки изпълняват своите контролиращи и надзорни функции. Държавите членки трябва да приложат регламента и повечето държави членки имат съответни компетентни органи, които се грижат за това конкуренцията, конкурентоспособността на определени предприятия да не се накърнява. Може би тук може да се помисли за допълнителни правила. И в заключение искам да спомена, че в члена за тарифите това е член 14, алинея 1, 2 и 3. Комисията дава повече свобода, повече гъвкавост. Може би може да се добави една дума в член 5, алинея 5. Но може би целият този параграф може да бъде, да отпадне. Господин Тусас. Благодаря. Предложението на комисията за пристанищните услуги и финансовата прозрачност е свързано с предишното предложение. Комисията прави стратегически избор за създаване на една обща рамка. Предложението има за цел да приватизира инфраструктурата на пристанищата и пристанищните услуги. Кой ще има полза от това? От това ще са големи компании, големи групи, които така или иначе са доминиращи в морския и сухопътен транспорт. Следващата стъпка – е отношенията между работодатели и работници, търговски трансфери. Какво ще се случи обаче? Може да очакваме стачки, които да включат е, хората, които живеят около пристанищата. Защо не са взети предвид мненията на заинтересованите страни, които бяха включени, например, мненията на Швеция, Малта, Испания, Италия. Там се казва много точно, че това предложение нарушава принципа на субсидиарността. Засегнати са пристанищите услуги, и инфраструктурата на пристанищата. Съвсем ясно искам да кажа, има политическа догма и го казвам в пълното съзнание за думите, които използвам. Европейската комисия няма да може в бъдеще да избегне много силни и яростни реакции от страна на работниците. Ето Пиреос, например, и ситуацията там. Има една група, която доминира и условията на труд са като в средновековието. Работници от Франция, Белгия и Холандия, защото тези денокоплаци да плащат милиони данъци, за да се строят инфраструктури в пристанищата в Гърция и да имат право да ги използват до 90 години. И какво се получава? Това е сизивски труд. Дали можем да избегнем едно такова състояние на нещата? Не. Е, пристанищите услуги са свързани с растежа на дадена страна, трябва да сме реалистични, когато третираме тази ситуация. Следващият колега. Благодаря. Това, което предлага Европейската комисия, е да се предотвратят последиците от монополите, било то частни или държавни. Очакваме реформа в сектора. Целта е хармонизация на всички услуги. Естествено, тук има социални аспекти, които трябва да се вземат предвид. Предложението за концесията, за това го направихме, това предложение, за да се преодолеят негативните ефекти. Сега за държавните субсидии. Надяваме се по този начин да преодолеем проблемите с монополите. Но има практически проблеми. Тези проблеми не са достатъчно видими в това предложение. Затова ние искаме от комисията да обясни съвсем ясно какви ще са последиците от това предложение и каква, какви ще са положителните въздействия. И то на практика. Ние бихме искали да имаме на практика един регламент, който да преодолее повече проблеми. Това според нас няма да се случи с този текст. Искаме да проучим ситуацията по-добре и особено да направим една по-задълбочена оценка на въздействието. Благодаря. Ние знаем, че ще имаме изслушване, но мога да кажа, че е разумно комисията да подчертае факта, че не всички форми на услугите в пристанищата трябва да се либерализират. Надявам се този път да избегнем едни ненужни дискусии. Ясно е въпросът, е, социалните аспекти са важни, отношенията между работодатели и работници са важни, но мисля, че консултациите с заинтересованите лица бяха до момента продуктивни. Създава се впечатлението, че се съсредоточаваме много върху економическите аспекти. регионалните власти би трябвало да имат сами възможност да определят задачите на пристанищата. Би трябвало те да могат да определят тарифите и услугите, които да се предлагат на пристанищата. Изработването на една обща търговска стратегия би могла да изиграе положителна роля тук. Мисля обаче, че с текста се създава една добра рамка. Държавите членки би трябвало да вземат решение на базата на своята специфична ситуация. Благодаря. Господин Паке, явно има опасение по отношение на вашето предложение. Имате думата. Благодаря. Господин председател, ако ми позволите, конструктивен ангажимент усещам по много аспекти на проекта, особено във връзка с прозрачността. Господин председател, точно това, което сега ще кажа, иллюстрира конструктивния подход. Прозрачност е нашата цел, прозрачност в финансовите потоци, в отношенията на пристанищата, но и от гледна точка на пристанищните услуги. Не става дума за либерализация или за отваряне на пазара. Госпожа Яло Сендер се пита какво ще е отражението. Отражението върху услугите ще дойде от повишената прозрачност която според комисията трябва да въжи и за лоцманите, за пилотните услуги. Ако погледнете оценката на въздействието, ще видите, че услугата с най-лош рейтинг от потребителите е точно пилотната услуга, не от гледна точка на качество или безопасност. Това е гарантирано и самите услуги на хората се оценяват положително. Но как се образува опашката и как се образува цената, интересува потребителите. Е, много ли... пристанища в Европа не дават информация, която е необходима на потребителите. И, е, Действително има изисквания за безопасност, има изисквания е, за инвестиции и ако решат да е, продължат да работят с вътрешен оператор пристанищата, което е възможно, това няма да бъде успорвано, ако искат да изпълняват публична услуга. Има принципи, които трябва да спазват при извършването й. И в някои случаи, разбира се, държавите е, членки е, може би ще поискат и да открият пазара за други структури, които да навлязат в него, макар че това ще е рядкост. Значи принципа на организиране на услугите е проблем и начина по който се формират цените и по който се определя поредността на извършването на услугите. Това трябва да постигнем чрез прозрачност. Това трябва да подобрим. Е, в този смисъл е, няма да има унифициране. Е, господин председателю, разбира се, вие ще организирате изслушване и лоцманите ще присъстват на него и ще имат възможност да изразят становището си. Комисията очакват по-нататъчните разисквания по всички аспекти на своя проект. Благодаря, господин Паке. До смърт ме лобират вече някои лоцмани, не би трябвало втори път да умирам от лобирането на други лоцмани. Господин Флекенштайн. Виждате, господин председател, каква разлика има между нас. Мен пък ме лобираха до смърт от страна на Луфтханза напоследък. Мисля, че стана ясно, че е важно да вземем предвид разликите между пристанищата. Предстои да проведем мини изслушване, ще посетим и някои пристанища на място. Надявам се, че това ще ни помогне да постигнем един добър резултат. Има и още нещо важно, върху което обикновено не поставяме акцента. Имам предвид държавните помощи и директивата за концесиите. Работата по тези две теми трябва да се извършва паралелно. И не бива скрито в дискусията да се въвежда нова тема. Сигурен съм, че ще продължим да говорим за прозрачността, но разискванията ще са трудни, когато се намесят и пазарът и конкуренцията. Припомнихте за предишния докладчик по тази тема. Предстои ми да се срещна с него. Ще разговарям и с господин Засада. Работил съм с него и в миналото той има добри идеи. Very, very you, Благодаря, господин Флекенштайн. Много добре. Вижте, тънка е разграничителната линия, много тънка. Между смелост и глупост. Внимавайте! Да я видите точно къде минава, това бих казал. Ще повторя това, което каза по-рано господин Флекенштайн. Мини изслушване на 5 ноември, проект на доклада на 26 ноември, 3 декември срок за изменения – гласуване при нас, мислим за февруари и евентуално пленарно заседание през март. Благодаря. Следващата точка в дневния ред, господин Дебакер, системата и E Dank voorzitter. Um... Благодаря, Благодаря и на комисията за нейното предложение. В нашия парламент вече сме обсъждали този проект неколкократно. Това е проект по собствена инициатива. Сега е време да го приемем. Приветстваме предложението на комисията. Комисията предлага, т.е. Е, предложеното от комисията доброволно въвеждане на системата ECOL, докато сега се планира да бъдат задължени производителите е, да въвеждат тази система на борда на е, моторните превозни средства. Мисля, че това е добра идея на фона на натрупания опит. През 2012 година ние гласувахме в този смисъл като идеята е системата ИКОЛ да бъде превърната в част от системата за одобрение на типа и да бъде свързана с алармената система. Очаквам да работя в добро сътрудничество с госпожа Сеналова, която е докладчик по другата свързана тема в Комисията по вътрешния пазар. Системата ИКОЛ не може да предотврати происшествията, но е, на време сигнализира за тях, е, което означава, че може да се намали броят на пострадалите и на жертвите в частност. Има няколко изменения, които искам да предложа на комисията. Първо, е, трябва да обсъдим приложното поле. В момента тя е предназначена, тази система, само за новите пътнически автомобили, частни и лекотоварните автомобили. Обаче трябва да се приложи и към всички автомобили, които са в движение. Също така в проекта има съчетание между автоматично и ръчно задействане. Не трябва да има проблем а, с, концепцията, но трябва да го обмислям и от техническа гледна точка. А, bij collega's en ook bij de commissie of dat daar nog een versterking van de tekst nodig is, zeker in zaken de bescherming van gegevens. Това е, е плъзгаща се система. Ако някой е, колега иска е, да вземе отношение към защитата на личните данни, е, с удоволствие ще го изслушаме. Разбира се, трябва системата да функционира във всички държави членки. И последният момент е за цената. Е, ориентировъчната цена за инсталиране, която предлага комисията е 40 евро. Трябва да видим какво ще ни предложи автомобилостроителния сектор. Може би е, те ще излязат с по-високи цифри, затова е малко опасно да се посочва някакво число. Има доста предприятия, които се занимават с тази дейност и е много важно да можем да обвържем функционирането на системата eCall с телефонен номер 112, така че онези, които вече са инвестирали за разработване на системата 112, да не се окажат наказани. Би било много добре, ако постигнем такава връзка в проекта. Мисля, че сроковете, които се предлагат, са постижими. Очевидно, че в пилотната фаза ще се тестват предложенията. Има държави членки, които са готови да приложат тези изисквания още сега, но има други, които трябва да свършат доста предварителна работа. Много се надяваме с госпожа Сенелова, че парламентът бързо ще е, се занимае с тази тема, за да може бързо да започнат и преговорите с съвета. Е, гледам към датата 15 октомври, 13 ноември, е, като срок за внасене на изменения и 13 декември разискване в комисията. Много амбициозен срок. Очаквам обаче интензивно сътрудничество с колегите, които са докладчици в Сянка и особено с докладчика от комисията по вътрешния пазар. Благодаря, господин Кок. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дебакер за много добрия доклад, който току-що ни представи. Няма да ви говоря за функциите на системата ИКОЛ и за нейното бъдеще. Вече от 10 години говорим по този въпрос. Държавите членки в меморандум за разбирателство се ангажираха да усъвременят съответните действащи там системи и да ги хармонизират мисля, че тази система трябва да бъде въведена за всички видове превозни пътнически автомобили, независимо от класа на, на автомобила. Госпожа Сенхалова и аз вече от година работим по този въпрос. Мисля, че е важно бързо да приключим работа трябва да се изиска един минимален набор от данни, който да бъде предаван и с помощта на системата за спешни повиквания по телефон 112. Центровете за приемане на обаждания трябва да бъдат изградени под формата на публична услуга трябва да има възможност и за предоставянето на частна услуга, трябва да има избор между телефон 112 и новата система. В случай, че няма възможност за използване на новата система, трябва автоматично повикването да се прехвърли към телефон 112. Надявам се, че ще можем да приключим през октомври 2015 година. Това няма да е лесно, но колкото по-бързо приключим тук в парламента, толкова по-бързо ще могат да се включат държавите членки. Благодаря, госпожа Сенхалова. След това думата ще имат двамата докладчици в сянка. Госпожа Сенхалова. Благодаря. Ще говоря от името на Комисията Вътрешен пазар и защита на потребителите, където съм докладчик по темата за системата eCall. Нямам много какво да добавя към казаното вече от колегите. Докладът, по който работим заедно с господин Кох и който бе прият с мнозинство в пленарната зала, предостави на комисията ясен мандат за функционирането на системата. В текста се потвърждават и идеите на Европейския парламент. Има още какво да се направи по някои технически детайли, но принципно сме постигнали споразумение. Не става дума за това дали системата следва да се въведе или не. Трябва да спазим предвидените срокове, които са до 2015 година, в това число и за новите <clears throat> превозни средства. Обедена съм, че ще можем да разрешим от проблеми в хода на преговорите. Благодаря за доброто взаимодействие, което установихме с господин Дебакер и останалите. Направихме това в името на въвеждането на системата и колкото обществена услуга в целия Европейски съюз. Да се надяваме, че ще можем да приключим работа в рамките на този мандат. Благодаря, господин Елкадрауи. Благодаря, господин председател. Зита би трябвало да е на път на само от летището, но може би са нападнали някакви пилоти. Започнахме работа по системата ECOL през 2005 година. Към момента въвеждането на тази система е сред приоритетните действия за въвеждането на интелигентни транспортни системи в Европейския съюз. Това е и една от целите на стратегията за безопасността на движението по пътищата. От името на ЗИТА и нашата група, мога да кажа, че позицията ни е същата, както и по време на разискванията за доклада по собствена инициатива. Системата ИКОЛ трябва да се въведе като обществена услуга в целия Европейски съюз и да се основава на телефон 112. Трябва да се въведат оперативно съвместими стандарти, които да въжат и за новите Автопревозни средства до 1 октомври 2015 година. До 1 октомври 2015 трябва държавите членки да създадат и центрове за приемане на спешните обажд... повиквания. Системата трябва да е оперативно съвместима, така както е предвидено и в директивата за интелигентните транспортни системи. Следва също така всички граждани на Европейския съюз да имат навсякъде достъп до системата, т.е. тя трябва да е с пълно географско покритие. Всички превозни средства, които са в движение, трябва да разполагат със съответния технически капацитет. Първо за разпознаване на повикванията и второ за осъществяване на такива повиквания. Този капацитет трябва да е включен в цената на автомобила. Не би следвало да се предвижда надбавка към цената. Благодаря. Представителят на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на членовете на комисията ви. Както каза госпожа Сенхалова, комисията работи възоснова на мандат, предоставени от парламента. Изготвихте резолюция, както и доклад, в които ясно са изложени принципите, на които да действа системата. Тя трябва да е достъпна за всички превозни средства под формата на обществена услуга. Трябва да е лесна за ползване, да не нарушава правото на неприкосновеност на личния живот. Както във всяко едно предложение, разбира се, има възможности за усъвършенстване. Можем да обсъдим по-подробно вида информация, която се предава автоматично в случай на извънредна ситуация. Можем да поговорим и за комбинирането на системата ECOL, която ще бъде вграждана във всяко ново превозно средство от 1 октомври 2015 година с други услуги, предоставени от трети страни. Стремим се към възможности за комбиниране. Не би трябвало двете системи да са напълно отделно една от друга. Ще трябва да има възможности и за филтриране на повикванията. Трябва да има разлика, да се прави разлика между автоматично направените повиквания и онези, които са задействани ръчно. Има и други предложения, например за модернизирането на вече съществуващи превозни средства, но това само ще усложни предложението. Цената за модернизирането на вече съществуващи превозни средства ще е съвсем различна. Можем да обсъдим възможностите за едно такова модернизиране, тъй като то много съществено ще допринесе за безопасността на движението по пътищата, но нека все пак се придържаме към мандата си, нека обсъждаме възможността за въвеждането на системата в новите превозни средства. Може би колегата, който отговаря по-специално за типовото одобрение, може да каже няколко думи. Отговаряме за регламента за типовото одобрение. Устройствата ще бъдат задължителни от 1 октомври 2015 година, но само за нови превозни средства. Защо? Защото ще бъде много сложно и много скъпо да се модернизират стари превозни средства. Но ще има възможност за модернизиране, т.е. устройствата ще могат да бъдат вграждани и в стари превозни средства, ще бъдат напълно съвместими и с системата за повиквания по телефон 112. Системата ще се задейства изцяло автоматично. Тя ще се задейства в момента, в който има происшествие и се отворят въздушните възглавници. В този момент ще се задейства повикване по телефон 112. Ще има възможност и за ръчно активиране на системата. ще бъде задължително да има устройства както за автоматично, така и за ръчно задействане. Не може да се проследи предаването на информация по системата, ако тя не е действително активирана. Задължително е също така да има връзка с телефона за спешни повиквания 112. Ще има възможности за предоставяне на услуги от трети страни. Господин Дебакер, искате ли да добавите нещо? Далека рихтинг, waar we er naartoe moeten. Ik ben daar zeer blij om. Благодаря. Много хубаво, много ясно се очерта на къде вървим. Може би Остава само да уточним какъв ще е дизайна на червеното копче, което ще се натиска при катастрофа. И може би, казва председателят, кога да се случва това. Крайният срок на 5 ноември ще се представи проект от доклада. На 13 ноември е крайният срок за с измененията на 17 декември ще се гласува в комисия и в пленарна зала ще влезе докладът през декември. Това е краят на днешния ред. Следващата ни среща ще е на 14 октомври в Брюксел от 3 до 6 и половина след обед. Сега преминаваме към заседанието на координатора.